Da un'indagine dell'Eurobarometro del 2014. Благодаря. Виждаме, че един от 10 граждани е бил ангажиран в а, недеклариран труд в Дания, Холандия, Швеция, в тези страни има много недеклариран труд, особено в строителния сектор. Тази европейска платформа против недекларирания труд е добра стъпка. 60% от черноработниците могат с 60% може да се намали този черен пазар, ако се приложат мерките, които се пред, предлагат в доклада. Освен това ще се намалят и укриванията на данъци. Το λόγο έχει για ένα благодаря ви, господин председател. Трудно е да се определи количествено недекларирания труд. Според статистиките в Испания той възлиза на 20% от БВП последствията са отрицателни за държавата, за обществото, за физическите лица. Но случващото се в това отношение не е случайност. Недекларираният труд е свързан с економическата криза и политиката на строги економии. Недекларираният труд взема за основни жертви така наречените фалшиви самонаети лица, децата и жените. Изключително трудно е, извинете, изключително важно е да разберем естеството на това явление и да координираме действията си. Първопричините обаче са едни и същи навсякъде. Необходимо е да продължим да работим и да преразгледаме сега действащите политики, защото така накърняваме интересите на работниците в Европа. Azért emelkedtem szólásra, mert szeretném megerősíteni, hogy... Благодаря. Искам да потвърдя, че тази тема е изключително важен проблем. Милиони хора са засегнати и много държави членки също, включително Унгария. Моята страна, във всеки сектор могат да се намерят хиляди работници или служители, които упражняват недеклариран труд. Социалната сигурност е, страда. Конкурентоспособността е накърнена. Искам да подчертая, че държавите членки трябва да поемат отговорност и да санкционират подобно поведение. Но освен това, имаме нужда една обща платформа – за обмен на информация между държавите членки. Общи усилия са нужни. Общ диалог. Благодаря, господин Ханан. You, Благодаря ви, господин заместник председател. За пореден път се борим с симптомите, вместо да се борим с болестта. Защо хората са принудени да работят на черно? Защото регламентираната економика е прекалено регламентирана. Данъци са прекалено високи, условията на труд са неблагоприятни. Ето защо хората предпочитат да работят извън тази регламентирана економика. И Лечението, решението не е още от лекарството, което доведе до кризата. Няма да разрешим проблем, предизвикан от намеса на държавата, с повече държавна намеса. Ще има се повече инспектори и разрешителни, които ще се опитват да възпират стопанската дейност с прекомерни изисквания, което само ще влуши проблема. Какъв е истинското решение? По-прости, по-низки данъци, за да не бъдат принуждавани хората да работят в черната економика като начало. Благодаря ви. А сега думата за една минута има госпожа Jezłowiecka. Пани przewodniczący, szanowni państwo, podczas głosowania poparłam utworzenie Europejskiej Platformy na rzecz usług. Благодаря. Аз подкрепям създаването на тази платформа. Тя ще подобри сътрудничеството между държавите членки в борбата против недекларирания е, труд. Е, той е около 20% в някои държави членки. Хора работят без трудови договори, което означава, че това е общ феномен за всички държави членки. Но това също така, също така означава по-малка по събираемост на данъците – по-малък приход от данъци и по-малко пенсионни вноски. Това означава, че ще имаме все повече възрастни хора, които ще живеят в бедност. Причините са многобройни а, и трябва да се приборим с тях на местно равнище господин Месершмейт. Благодаря. В Дания е, имаме един много добър функциониращ работен пазар, но е, черноработният сектор е доста висок и там въпреки всичко. А, особено нещата се влушават за свободното движение на хора, стоки и услуги. За съжаление, това, което виждаме през последните години е тенденция в свръхрегулиране. Свръхрегулирането само осложнява проблема, проблемът. Ето защо не ни трябва повече закони от институциите, трябва държавите членки да, пол, да получат възможност да преследва хората, които са в сивия сектор и да наказва хората, които не, се възползват от сивата економика. Смятам, че вървим в съвсем погрешната посока. Той е Мамикинс. Пал вие Вие Господин Мамикинс. сте Paldies, priekšsēdētāji. Viens no principiālākajiem tiesiskas valsts un sabiedrības celšanas priekšnoteikumiem. Благодаря ви, господин председател. Съгласието на обществеността винаги е важно при определянето на правната рамка – този контекст изграждането на европейска платформа за да се предотврати недекларирания труд е изключително важно и необходимо. Тази платформа ще ни позволи да се преборим с сивата економика и с незаконосъобразните дейности, които накърняват интересите на економиката и обществото. Изпълнителните органи на държавите членки трябва да работят заедно с експертите в различни области. Социалните партньори също трябва да бъдат приобщени, за да се гарантира интереса на всички заинтересовани страни. Ако искате да реформирате съществуващата структура, аз аплодирам. Гласувах за доклад, защото смятам, че сътрудничеството между държавите членки в, чрез обмен на информация и най-добри практики е от ключово значение. Може да разработим инструменти, които да ни дадат възможност да осъществим тази обмен на информация и да засилим обменят добрите е, практики, може да изготвим база данни и възможност за бързо реагиране. И по този начин значително ще подобрим усилията за борба с недопрението, както на национално равнище, така и трансгранично. И това е важно, защото държавите членки губят приходи, но още по-важно е това за самите работници. Редица от тях се оказват без социална осигуровка, без всякакъв вид закрила, което води до експлоатация. И истината е, че колкото по магилизиран е даден работник, толкова толкова по-голяма опасността той да бъде експлуатиран. Не, не подкрепих изменение 63-то, защото е ясно, че участието е, е правно вързващо, но всяка препоръка е доброволна. И накрая не подкрепих а, а, идеята да не се възстановяват а, разходите за транспорт на участите под формата. Да, те доброволно участват в нея, но не е справедливо да не се плащат а, разходите им за пътуване. Благодаря, господин Полчак. Имате за една минута. Отделени слова. Благодаря, господин председател. Смятам, че разходите за работна сила са факторите за конкурентност. Предимствата за конкурентоспособността са свързани с условията на труд, с заплащането, естествено, за това смятам, че тази област трябва да си остане прерогатив на държавите членки. Въпреки това, нередактивният неред, не, декларираният труд е общо зло. За това аз подкрепих този доклад и смятам, че е важно държавите членки да си сътрудничат, да обменят информация, за да може работният пазар, вътрешният пазар да достигне стандартите, които задаваме господин Кели. Е е, господин Кели, благодаря ви i was uh, amazed to see the extent of the black economy. исках да взема думата тази сутрин но нямах е, възможност. Недекларираният труд варира между 1 и 30% в различните държави членки. Това води до голям проблем. Господин Ханан заяви, че хората са въвлечени в сивата економика и това също е част от проблема. Може и да е малка част, но е част от него. Трябва да се постави акцента върху тези работодатели, които експлуатират работниците, както каза госпожа Харкин. Трябва да се дадат стимули на хората, за да декларират труда си и да плащат данъците.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 Тук що преди малко проведохме дебат за недекларираният труд или те наречената черна економика. Иронията беше, че Европейския съюз обсъжда защо хората предпочитат да работят извън регламентираната економика. При положение, че голяма част от регулацията на тази економика идва от Европейския съюз. Британските консерватори, един от колегите от консерваторите каза колко прекрасно е всичко това. Това показва колко прекрасно нещо е Европейския съюз, защото не може да се приложи на практика. Така че няма никакъв смисъл ние да сме част от Европейския съюз. Колеги от лейбористите казват, о да, трябва да говорим за конкретна способност. На всички ще покажем какво значи да сте конкретно способни. И това идва от лейбористите, които на практика унищожиха економика в Обединеното кралство. Иронията тук е толкова безкрайна, че просто няма как да се справим с нея. Благодаря ви. А сега преминаваме към обяснението на вота по доклада на господин Демес Макер, средносрочен преглед на стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие. Думата има госпожа Джофрида за една минута. Благодаря, господин председател. През 2015 година хората се съсредоточават върху екологията. Имаме КОП-21, говорим за глобална защита на природната среда, но трябва да видим истински действия. Стратегията за защита на биоразнообразието не действа. Биоразнообразието е голям ресурс, ресурс за социално-економическо благоденствие. За това трябва да защитим морската среда специално. Не може да имаме син растеж и да загърбваме в същото време моретата. Трябва да включим в защитата на биоразнообразието и защитата на местообитанията и тяхното устойчиво развитие. Господин Ханан. Uh, Благодаря, господин председател. не може да използваме преразглеждането на законодателството като възможност да го разводним още повече. В случая директивата за птиците и за местообитанията а, са част от а, преразглеждането. Започна допитване до обществеността за ползите от а, това законодателство. В Шотландия може да видите значението на това законодателството. То има за цел да запази дивия живот и мигриращите птици в Шотландия. 293 специални и защитени зони има у нас. Директивата за птиците и местообитанието имат най-очевидните последствия в Шотландия. Аз ще подкрепя всяко законодателство в този дух, но то трябва да бъде прилагано възможно най-ефективно. Председателят. Благодаря, господин Мамикин, с минута. и е Благодаря ви, господин председател. Един а, отговорен наемодател гарантира, че неговият а, жилище е чисто, че е отговаря на всички изисквания за безопасност. От време на време той се занимава с премахване на вредителите, като хлебарките и плоховете, например. Същото може да се каже и за хората, когато те са наемодатели по начина, който те се грижат за своите екосистеми. Но трябва да си признаем, че Земята, тази планета е единственият дом, кой, в който може да живеем. Но за нещастие, ясно, настоящите тенденции показват, че няма да успеем да постигнем целите заложени в стратегията на Европейския съюз по биологичното разнообразие в 2020 година. Трябва да има средносрочен преглед на ефикасната употреба, на средствата, доброто сътрудничество между националните и местни институти, както и по-адекватна подкрепа за ОПОР и ОСП. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожа Харкин. Има думата за една минута. Благодаря. Днес се радвам, че Европейският парламент се обърна към държавите членки и да не допуска фракинг. Този призис, призив е на базата на принципа на предпазливостта, а също така и на базата на а, дефицити в законодателството. Ние казваме, че трябва да вземем предвид рисковете за биоразнообразието и природната среда. 55% от депутатите подкрепят това становище и наистина аз бях малко изненадена да видя че има разнобой в съвета. Вчера в съвета се гласува в Великобритания а не за забрана на фракинга. Надявам се нещата да се променят а, поне с днешния, с днешното гласуване в парламента. Благодаря, господин Бенсен. Jeg har i dag støttet betænkningen благодаря. Аз днес подкрепих доклада. Особено ми харесва член 87, където се съсредоточава законодателството върху а, дивата природа. А, природата не е статична. Вълците са диви животни, които които са е, прокудени от своите нормални местообитания. Трябва да дадем шанс на бълците. Господин Полчак. Слова, я съм ровнеш подпожил тенто návrh справи. protože rozmanitost je nejen z jedních, jedním ústředních hesel Evropské unie, ale nepochybně biodiverzita. je... Аз гласувах за този доклад, No, трябва да, да знаем, че биоразнообразието е основна ценност на континента. До момента стратегията не беше успешна и трябва да приемем, че биоразнообразието не означава само опазване на природата. Биоразнообразието има и социален аспект. Аз не подкрепям да има прекалено много законодателство, но природната среда може да бъде регулирана. И то в името на бъдещите поколения. Благодаря. Господин Кели. Uh, Благодаря ви. Нека подчертаем непрекъснатото намаляване на биологичното разнообразие. Трябва да се отнесем сериозно към този въпрос, включително и в рамките на стратегията Европа 2020 и да вземем предвид успешното развитие на конференцията в Париж колкото по-добре се чувства нашата околна среда, толкова по-добре се чувстваме и ние в нея. Докато има намаляване на биологичното разнообразие, е, ще има и щети. Ето защо трябва да помислим заедно с обществеността за това, което можем да направим. В моята държава е, флората и фауност са много важни за привличането на туристи – заключение бих искала да представя, да поздравя президента на Естония за обращението му към нас днес. Той беше изключително конкретен, за което му благодаря. Благодаря ви, господин Кели, казва председателят. И с това приключваме обясненията на вота. Ще прекъснем заседанието до 3 часа днес след обед.